Международният център за наука и технологии беше създаден през 1994 година в Москва. Това се случи по време на период на тясно сътрудничество с бившите врагове от студената война, като целта беше да се намалят опасностите от попадане на технологии за военната индустрия на бившите страни от СССР в подходящи ръце. Но намаляването на доверието от страна на участниците доведе до обявяване на отегляне от участие през 2010 година от страна на Руската федерация, което доведе до ефективно отегляне през юли 2015 година. Беше договорено ново споразумение. Центъра беше прехвърлен в Астана в Казахстан. Съветът иска от парламента одобрение за споразумението за продължаване на дейността на центъра, което беше обявено подписано през септември 2015 година. Споразумението за продължаване на дейността на Международния център ще гарантирам, че ще продължи дейността на центъра с променени правомощия, с разширен географски обхват и съвременени цели по отношение на употребата на познанията с двойна употреба. Господин Брок препоръчва парламента да даде своето одобрение за този проект, който продължава усилията за подобряване на сътрудничеството между европейските си страните от региона на бившия Светски съюз. Единственото, което можем да направим в парламента, разбира се, е или да дадем своето одобрение, или да го от... откажем. И възможност за внасяне на изменения в тази насока е до 8 ноември на обяд. Предвиждане се гласуването в нашата комисия на 29 ноември и гласуването в пленарна зала през януари 2017 година. Благодаря, господин Галер. Не виждам докладчите в сянка. Някой иска ли да вземе думата по тази точка от дневния ред? <clears throat> Благодаря. Естествено, ние също смятаме, че този център е много необходим. Ние в следващата седмица ще гласуваме резолюцията за неразпространение на атомни оръжия. И въпросът си остава как всъщност този център ще се ориентира, но ние нямаме е, влияние върху този въпрос и може само да гласуваме да или не и то изходът на гласуването според мен е ясен. Recuerdo que el plazo de presentación de enmiendas, la única posible sería la del rechazo al Consejo. Благодаря ви, господин Бухна. Както вече казах, единственото възможно изменение, което може да се внесе е изменение за отхвърляне на предложението. Крайният срок за внасяне на изменение е на 25 ноември ще бъде гласувано на 29 ноември в нашата комисия и през януари, през, 2000, през януари в пленарна зала. Продължаваме с следваща точка в дневния ред Агенция на Европейския съюз в областта на убежище. Como iba diciendo, la opinión sobre la Agencia Europea de Asilo, el plazo de presentación de enmiendas será el 20. 25 октомври 12 часа е крайния срок за внасяне на изменения по доклада за Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището. За първи път се разглежда предложението на Европейската комисия за създаване на агенция на Европейския съюз в областта на убежището. Докладчик е господин Манеско. Целта е да се подпомогне ЕАСО и да се създаде един организъм, който да улеснява прилагането на общата система за убежището. Агенцията може да се превърне в ефикасен инструмент за преодоляване на структурните недостатъци и слабости на системата. Без повече забавяне давам думата на нашия докладчик госпожа Манеско. Thank you for the floor, Mr. Chair. Uh, I am, I am speaking on... Господин Щетина, благодаря ви, господин председател. Изказвам се от името на колегата Рамона Манеско и ще прочета текста, който тя ми е изпратила. По отношение на проекто становището на нашата комисия към доклада на комисията Либе относно предложението за решение на съвет и Европейския парламент за създаване на агенция на Европейския съюз в областта на убежището и отмяна на регламента 232 от 2010 година. Това на практика значи, всъщност госпожа Манеско ви осведомява, не аз, че целта на предложението е да се засили ролята на ЕАСО и ЕАСО да бъде превърната в агенция, която да подобри функционирането на общата европейска система за убежище. Е, аз беше създадена през 2011 година и от тогава непрестанно подпомага държавите членки при осъществяване на необходимите мерки за прилагане на, мер... на мерките извинете, в общата политика за обежището. Целта е ЕАСО да се превърне в Европейска агенция в областта на обежището. Е, ще предоставя необходимата оперативна и техническа помощ на държавите членки, ще подобри практическото сътрудничество и обмената на информация между държавите членки. Ще подкрепи разпределянето на мобите за международно убежище, международна закрила и обежища, които са поступили в отделните държави членки и постелата за тяхното разглеждане. Смятам, че трябва надлежно да разгледаме текста и да обмислим дали можем чрез него ефикасно да отговорим на големите предизвикателства, които е изправя Европейския съюз в областта на миграцията и убежището. Затова трябва да поставим новата агенция допълнителни инструменти, с които да се справи с настоящите слабости на системата, особено диспропорционалният натиск върху системите за убежище на някои държави членки. Получих няколко коментара по отношение на текста от независими институции и асоциации и ще ви ги предоставя, ще ги предоставя на докладите в сянка. Крайна срок за внасяне на изменение 25 октомври. А гласуването в комисията АФЕТ е предвидено за 29 ноември. Първото заседание на координаторите в Сянка е предвидено за 16 ноември. Обедена съм, че ще имаме добро сътрудничество с докладите в Сянка по досието.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 дори в най-добрите случаи имаше сериозни трудности, а сега вече е изправена под много по-сериозен натиск. Системата изобщо не функционира, тъй като отговорността е на равнището на държавите членки. Целта да се подобри функционалната на системата е добро, но за съжаление Предложението на Европейската комисия според нас не е достатъчно амбициозно. Ако искаме да заработи една истинска обща европейска система в областта на убежището, имаме нужда от по-добър анализ за това как новата агенция ще има възможност да разгледа новите молби за убежище и да ги разпредели пропорционално между държавите членки добра част от предложението е предвиденото увеличаване на ефектива на агенцията и средствата отделени за него. Положителна стъпка напред е и създаването на Европейската гранична брегова охрана, която също би трябвало да допринесе за преодоляване на стоящата криза. Ето защо се надявам всички държави членки да спазят платите от тях ангажименти. По въпроса за създаването на списъци, включително и на списъци, списъци за сигурни държави на происход и сигурни транзитни държави, би трябвало да има задължение за станов... изготвяне становището на Европейската комисия във всеки случай, а не само при поискане от страна на съвета и парламента. Освен това, би следвало Европейската комисия редовно да излиза с доклади за положението в държавите, попаднали в списъка за сигурни държави, по поиската и сигурни транзитни държави. Също така трябва да се подобри сътрудничеството между държавите членки в рамките на своите правомощи, особено по отношение на установяване на местоположението на лица подали молби за обежище на територията на Европейския съюз. И накрая съм съгласен с предложението на Европейската комисия, а именно, че трябва да има по-добро сътрудничество между този нова агенция и ВКП на ООН. Благодаря ви. Господин Островициус, благодаря. Аз ще говоря от името <clears throat> на Мария Десонлес. Аз ще прочета, значи, текста на Мариел. И така, всъщност аз съм абс... Абс... аз абсолютно съм съгласен с... с това, което е написано в текста. Време е Европейския съюз и държавите членки да представят последователна стратегия за по отношение на миграционната политика. Европейският съюз трябва да поеме отговорност за надзора на външните граници. За това аз, именно Мария, Подкрепям по принцип ориентацията на това законодателно предложение. Мариал иска да се спре на три основни точки от предложението, които биха могли да бъдат обогатени. Трябва да се подобри правната система на Европейския съюз за убежище, що се отнася до економическите бежанци. На следващо място сътрудничество с европейските делегации в трети страни. Трябва да се осведомят евенту... евен... евентуалните мигранти за възможностите легално да подадат заявление за виза. И на трето място борба срещу трафикантите – Европейският съюз трябва да подкрепи граничните служби на държавите членки. Благодаря. Госпожа Секола. Благодаря. Наистина агенцията може да играе по-добра роля. Става дума в е, националните системи, но и на европейско равнище. Това е усилие, което е общо усилие. Миналото ни показа, че има нужда от реформи тук. За това е, тази агенция трябва наистина да бъде създадена. Освен това, смятаме, че регламента от Дъблин и регламента за ЕАЗО може да е, станат повод за катастрофа. Според нас би било грешка, ако то, това предложение не се обсъди заедно с другите предложения в областта на обежището. Искам ще се спре на определени пунктове, по които ще дам предложение за изменение, особено що се отнася до техническата помощ за държавите членки, но и за цялата организация на агенцията. Мисля, че е необходимо Европейския парламент да участва в преговорите по този регламент. И що се отнася също така до борда на агенцията. Това е един регламент, който е много важен, който ще засегне всички нас. Особено в сегашната ситуация този регламент ще е много важен. Господин председател, аз мятам, че колегите ще са съгласни ние да поемем нашата отговорност. Затова срокът за подаване на изменения би трябвало да е удължен до 31 октомври, за да имаме достатъчно време. Валеро. Tack så mycket. jag vill börja med en generell, en generell fråga, precis som fru Sakorafa tog upp här. Att, vi har nu väldigt mycket asyllagstiftning på gång Eh, Искам да започна с един прост въпрос, както каза и госпожа Сакурафа. Може би трябва да помислим за един по-общ последователен подход. В противен, в противен случай ще решим само част от проблемите. Би било наистина добре да разглеждаме целия пакет. Мисля, че е добре да укрепим ЕАСО, защото нещата в държавите членки са различни. Някои държави членки имат повече опит с процедурата по убежището, други няма. Те започват от самото начало. Така че трябва ни по-добро сътрудничество и по-добро споделяне на, на знанията, на експертните знания. А трябва да имаме един по-добър подход към беженците. В противен случай няма да решим проблема. Важно е да има, хората да имат достъп до, до процеса за, за подаване на заявление за убежище. В момента това не е така. Освен това, ако искаме да променим нещата, трябва всеки да има достъп до упражняване на техните основни права. Може би трябва да помислим и за определени постове. Друго нещо, е, което е много важно, трябва да има и възможност за подаване на възражение. Тук има възможности за поемане на повече отговорност, което означава в същото време и повече прозрачност. предложенията до някъде отговарят на това, което представих в момента, но ще представя и някои изменения от свое име. Благодаря. Не е възможно да променим срока за подаване на предложение на изменение, както предложи госпожа Саковаро, така че сроковете си остават както са зададени 25 октомври. А сега давам думата на комисията. Thank you. Sorry. Uh, thank you. Благодаря. Благодаря на докладчика за проектостановището. Комисията си отбелязва предлаганите изменения, особено що се отнася до сътрудничеството с, с външната служба и комисаря, Върховния комисар по човешките права. Искам да се спра на два коментара – Най-напред. Изменение 8. Тук става дума за член 16. Параграф 3. Точка Г. Става дума за оперативна и техническа помощ. Сега е, въпроса за трансфера и за е, при заселването трябва да се обсъди в контекста на Дъблина, не в този контекст. Сега за изменение четвърто. И това е моят втори коментар. За предварително одобрение на <clears throat> Е, що се отнесе до предварителните споразумения с трети страни. Мислим, е, че това е отклонение за общия подход за централизираните агенции, които по принцип, който подход изисква главно предварително одобрение от страна на комисията, а не и от други органи. Благодаря. И с това приключваме тази точка. ще изчакаме министър-председателя на Шри-Ланка.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

next.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

Приветствам в нашата комисия нашите гости. Давам думата на председателя Джин Ламбард. Добро утро, добро утро, благодаря. Благодаря за вашето доверие. За мен е странна позиция да председателствам заседание на Комисията по външни работи. Аз съм председател на делегацията за Юго-Источна Азия. Приветствам от ваше име министър-председател министър-председателя на Шри-Ланка, господин Ранил Викремесинге, който е съпровождан от министъра по правосъдие и върховенство на закона също така е и съпровождан с, от посланника на Шри-Ланка в Европейския съюз. Добре дошли на всички гости. Имаме, освен това, и посланниците на Пакистан, Бутан и други страни. Преди да дам думата на министър-председателя за въведение искам да кажа, <clears throat> че вашето, вашето посещение днес е знак за добри конструктивни отношения между Шри-Ланка и Европейския съюз. Мисля, че може да кажем, отношенията не винаги са били така гладки, така конструктивни, както биха могли да бъдат, но в момента имаме сигнал за напредък. Има опит за помирение, за економически напредък след конфликтите през 2009 година. Както знаем, Европейският съюз много силно се е застъпвал за възцаряването на човешките права, доброто управление и правовата държава в Шри-Ланка. По тези всички неш... точки вашата, вашето управление бележи напредък. По време на вашата визита в Брюксел се обсъжда много въпроса за търговията между Европейския съюз и Шри-Ланка. Е, вие като страна подадохте заявление за участие в общата система на преференции плюс, JSP плюс. Има обаче определени загрижености, които се изразяват от европейска страна по отношение на човешките права и това се разглежда в контекста на вашето заявление за GSP+. Има много предизвикателства, вие самия ги признавате, така че нашите членове ще са много заинтересовани да чуят повече неща за ситуацията в северната част, в съотношенията за напреженията с религиозните мълцинства, за отношенията към не само към младсинствата, но и въпроса за радикализацията на определени групи и, на, и сме заинтересовани да чуем повече за отношенията ви с е, Индия, Китай и за работата ви в съвета за регионално сътрудничество. като председател на е, тук имаме е, представители на делегацията за Юго-Источна Азия. В Колумбо ще бъдем след няколко години. Е, през 2013 година беше нашата последна делегация. С интерес очакваме да видим промените. Ще имаме официални срещи в Колумбо. След това ще е, посетим някои проекти на Европейския съюз в Батакалала. Калала. имаме четири е, членове. Томас Мен, Ерика Мюллер, Карим, като постоянен докладчик по търговските въпроси. А сега давам думата на негово предизвикателство, министър-председателя, за десетина минути. след което ще имаме време за въпроси от колегите. Going by the words of the famous song, where do I begin? <laughs> I've uh, come here and had uh, good discussion. И така, <clears throat> до момента имахме много добри дискусии с върховния представител за външна политика, с представителите на съвета с представители на Европейската комисия и с председатели на Европейския парламент. Говорихме за отношенията между Европейския съюз и Шри-Ланка. Имах възможност да бъда тук през 2002 година, когато работихме за по-тесни отношения между Европейския съюз и Шри-Ланка, което включваше и заявлението за <clears throat> участие в общата е, схема за преференции плюс, което е цел за следващото е, правителство на Агуама Тунга. За съжаление, отношенията между Европейския съюз и Шри-Ланка е, не бяха, бяха доста обтегнати по време на предишното правителство. становището на моята партия тогава в опозиция бяха много сходни на, с становището на Европейския съюз. Въпросът беше как да укрепим демокрацията, така че тя да функционира в Шри-Ланка и след войната, как да осъществим помирението, как да предотвратим отновото избухване на междуетнически конфлик конфликти. Голям сегмент от политически партии отляво и от дясно, <clears throat> тамилите, синхалезите, синдикатите, представителите на гражданското общество. Е, всички тези сили се събраха, за да образуват един политически алианс и да излучат един кандидат за президент. Ние избрахме президент Сирисена, който обеща да изпълни своите ангажименти. Конституцията ще бъде променена, ще се намалят изпълнителните правомощия на президента и ще се въведе една независима комисия. Ще министъра на правосъдието бе е, преназначен министър Министърът на правосъдието каза, нека министърът бъде избран след консултация и в, в, в съответствие с нашите правила. Това беше една първа важна стъпка. Тогава имаше посещение в Женева и ние взехме решение – Е, в момента нямаме конфликти между етнически основи с тамилските, тамилското мълцинство. Е, има опозиция, обединена опозиция. Те работят заедно с нас по въпросите на помирението. Е, това са въпроси свързани с северната, северните провинции, с тамилските мълцинства. Президентът и аз работим заедно, като целта ни е да имаме едни добри отношения между етническите мълцинства в Шри-Ланка. Ние се застъпваме за свободата на информация. Създадохме закон за изчезналите лица. Предстои номинация. Има различни заинтересовани страни с различни интереси. Ще вземем крайното решение и в момента работим по законите, които трябва да осигурят, че ще има истинско, че ще има комисия по помирението. Състава на Върховния съд в момента се обсъжда и това ще бъде предмет на новата конституция, която изготвяме в момента. Ще има увеличаване на броя на, на съдиите, на наблюдателите. Те, те, техните позиции се обсъждат в момента. Обсъжда се и изборната система. Как да разширим компетенциите на съветите и как да е, премахнем правомощията на пр президента. Задържаните лица, броят на задържаните лица е, намалява много бързо, но за това ще говори министъра по правосъдието. Армията на Шри-Ланка ще отстъпи, пло, пло, ще отстъпи Джефна. Има отворени въпроси, но, в, но най-важният въпрос е в момента да се построят жилища, да се построят къщи. Въпросът е какви сгради да бъдат изградени, е, готови сгради или, сгради на, или къщи на два или три етажа или традиционални жилища да бъдат построени. Това ще бъде построено на територията на Джефна. За нас е въпроса да започнем тази работа колкото се може по-бързо, вероятно следващата година. В момента водим активни дискусии по споразумение което ще се подпише през март следващата година в Женева. Ще става дума за човешките права. Мисля, че това е една добра презентация от моя страна, кратка презентация, а сега ще, аз ще, ще може в последствие да ми зададете въпроси. Благодаря благодаря за встъпителните думи. Обеден съм, че депутатите ще имат въпроси. Четвъртък сутрин, в такава седмица, обикновено не е посетена така силно, тъй като имаме застание на политически групи, хората са по групите, затова няма много сред нас. Започвам с господин Кан. Uh, Благодаря. Добре дошъл. С удоволствие ви изслушах. Добре е, че се подобряват връзките между Шри-Ланка и Европейския съюз. Е, посещавал съм вашата страна, за мен беше чест, това е една много красива страна. Имате отличен посланник тук, който се справя прекрасно с работата си. Въпросът ми е следният. Аз идвам от Юго-Источна Азия, по происход, така че обичам този район. Мисля, че САРК е много важна организация, която може да направи така, че целият район да напредне. И а, светът се движи напред. Мисля, че вашето правителство има добри отношения с Индия и Пакистан, но, както знаете, стои проблема с Кашмир. Десетилетия наред е, хората от Кашмир са подложени е, на гонения. Какво може да направите, за да се постигне стабилност? Никой не иска войни, още по-малко между Пакистан и Индия, които са ядрени сили. Как може САРК да заработи по-активно и а, да помогне за разрешаване на проблемите в региона, за да може от това да извлече полза целия регион? Нека съберем въпросите. Заповядайте. Господин Галер. И аз ви благодаря. Добре дошъл. Радвам се на случващото се във вътрешен план в страната. Има огромен потенциал за помирение след е, конфликта при вас. Слушах е, като млад BBC и си спомням, че тогава научих имена като Джафна, Тринкомали и други имена на градове. За съжаление, новините не бяха добри, е, от които научих тези имена – Говоря за миналото, когато бях доста млад. И е хубаво сега, че тези градове вече не са обект на насилие или в тях не върлуват конфликти. И за това въпросът ми е в същата посока, подобно на преждоговорившия. Ако има държави, които са преодолели вътрешните си конфликти, сравнение с Индия и Пакистан. Разбира се, вие сте сравнително малка страна и може би това е положително, тъй като не представлявате заплаха за съседите си. Според мен може да послужите като посредник между две по-големи страни, като Индия и Пакистан. Колегата говори повече за САРК като институция, нали така? има такъв въпрос и то справо се задава, но може би тристранно бихте могли да посъветвате мъдро тези две страни за това как да се преодолят вътрешни конфликти. Например, конфликта в Кашмир, който има и външен ъгъл, външен фокус, т.е. това не е само вътрешно-индийски конфликт. Thank you. So We move to Mr. Господин Остревичутес, благодаря. Господин премьер, добре дошъл в Европейския парламент. Добре дошъл от името на групата АЛДЕ. Аз съм координатор на нашата група по комисията, в Комисията по правата на човека. Затова ще ви задам някои въпроси, свързани с тази тематика. Важна е тази тема. Искам в Шри-Ланка да се развива добре. Е, след конфликта трябва добре да се прегледа законодателството, за да може законодателството да поведе страната към едно ново бъдеще. Страната ви сега подготвя нов закон за борба с тероризма. Този закон засяга задържаните и онези, които са преминали през определени процедури. Затова искам да ви попитам до каква степен този проекто закон ще отговаря на изискванията на международната общност за защита правата на човека докъде сте стигнали с изготвянето на този закон? Вторият ми въпрос е свързан с независими международни наблюдатели, които да участват в механизма за справедливост и отчетност. Вредно ще се съгласите с мен, че е важно новото законодателство на вашата страна да почива на най-добрите практики от международни институции и експерти, за да може да се избегне отмъстителна кампания, тъй като често се случва при такива закони, като този, който изготвяте сега. Благодаря. Още трима са се записали и след това и аз имам въпрос. Господин Каза. Благодаря, благодаря, господин премьер. И аз искам да се присъединя към списък колеги, които ви казаха добре дошъл в Европейския парламент. По време на Втората световна война баща ми също е служил в Тринкалили. За мен е удоволствие да чум, че споменава това име. Бил съм там миналата година, ходих. Прекрасна страна толкова добре ме посрещнаха хората и се, виждам как хората се радват вече на едно положително бъдеще след а, войната. Аз, освен че съм депутат, имам и малък бизнес. И искам да говоря с вас за Брексит и как това ще засегне отношенията а, с вас, а, как Първият принцип на моя бизнес е даване на възможност. Е, тоест, е, отваря ли Брексит една възможност за Шри-Ланка, за региона и за общността, тъй като аз съм говорител на британската общност. Не искам Европейския съюз да бъде заместен с британската общност, не искам това да кажа, но британската общност е, се движи напред и за това какво бихте коментирали, господин премьер, за възможностите, които се отварят от гледна точка на британската общност и на Великобритания. И втория основен принцип е конкуренцията. За да може един бизнес да е успешен, той трябва да бъде конкурентоспособен. Какво мислите за това? Дали един успешен едно, една успешна британска общност ще доведе до по-успешен Европейския съюз. Както виждате, бяхме на различни страни на кампанията с колегата. Господин Щетина. Благодаря, госпожо председател. Ще говоря народния си език. Е, Господин премьер, Аз имам лична връзка с вашата страна. От години се възхищавам на Шри-Ланка. Последното ми посещение, за съжаление, бе преди доста години. След това се качих на връх Адам. Тогава течеше и конфликта с тамилите. Какво е решението на проблемите с националните младсинства? Um, uh, Благодаря, госпожо председател. Господин премьер, Мислех да се състезавам с господин Галер, но той си тръгна, няма да ме чуе, тъй като моите спомени, когато слушах по радиото какво се е случвало в е, Шри-Ланка, е от времената на госпожа Бандаранайке. 60-65-та беше, за която за първи път я чух, и след това тя беше премьер от 70 до 77-ма. Но мисля, че по време на Виетнамската война я чувах много и тогава гладове като Хошимин и Уей а, са градовете, които ми идват на ум just said uh, a very personal uh, connection. Господин Щетина каза, че има лична връзка с Шри-Ланка. Един от най-добрите ми приятели, една шри шри-ланска жена, която живееше в, живееше в Виена, сега живее в Нью-Йорк. Имаме много близки връзки в нейното семейство и моето. Но няма да говоря за това. Искам съвсем накратко да ви запитам нещо. Във вашата страна имаше много дълга изнорителна война. Извинявам се, че малко закъснях и не ви чух а, в стъпителните ви слова, но смятате ли, че тази осъщаваща война вече е прекратена? Според вас има ли възможност а, да избухнат отново конфликти? Или тече ли нещо подмолно в момента, което да може да избухне? Аз не съм запознат с темата, така че ако може да ми обясните как виждате нещата. And... Аз благодаря. Нека да задам и аз един въпрос. Той е свързан с економиката по-настоящем и мерките, които поемате Бяхме в плантации за чай в Шри-Ланка по време на посещението и видяхме напредъка. Голяма нищета цареше там също. И мисля, че и войната е оказала своето негативно въздействие, що се отнася до развитието на вашата страна. Може ли да кажете нещо за това и как ще се промени това състояние? Благодаря за въпросите, които се зададаха. Те бяха свързани с АРК, с вътрешните конфликти. Имаше въпроси за закона за борба с тероризма и дали този конфликт сега е овладян, какво може да се направи, що се отнася до помирение и бизнес възможностите и връзките не само с САРК, но и с британската общност, тъй като Шри-Ланка беше и домакин на заседание на членовете на британската общност при предишния президент. Заповядайте, имате думата. Thank you very much. Благодаря. Доста въпроси бяха зададени. Кашмир е двустранен диспут така че той не се обсъжда на заседание на САРК. Винаги сме мислили за САРК като за място, където лидерите на неформални заседания могат да обсъждат Кашмир. Така че имаше възможности двата лидера, този на Пакистан и този на Индия, да обсъждат въпросите. Понякога са го правили, понякога не. Правилото в САРК е да се предоставя възможност двамата лидери да водят разговори. Използвали сме САРК също за насърчаване на регионалното сътрудничество по други въпроси – културно, образователно сътрудничество, транспорт и в много други сфери – така може да се намали напрежението между отделните страни. За съжаление, последната година и нещо, голяма част от тези разговори не напредват благодарение на случващото се в Кашмир. И т.е. поради него. Трансграничният тероризъм в момента е най-големия проблем. Последното стане на САРК дори не се проведе. след случващото се в Кашмир и трансграничния тероризъм. За това ръководителите на тези две държави казаха, че няма да участват на задание на САРК. В момента САРК не знае на къде да тръгне. И макар, че Кашмир е двустранен проблем, от друга страна, той като че ли навлезе с сила на заседанията на САРК. Но това е проблем, който трябва да се обсъди между двете правителства. Ние ще направим всичко възможно, за да а, облегчим напрежението, но много отдавна тече този проблем. когато двете страни не се срещат, няма как да се разреши и това ще се отрази отрицателно и на САРК. Така стоят нещата. Не мога да ви кажа каква е, какво е последното като позиция, тъй като нашия президент беше в Гоа на заседание на една друга регионална организация. Индия е в нея, Шри-Ланка, Бангладеш, Мянмар, Тайланд. Там говорим за една пътна система, шосейните връзки между страните да се изчистят също време има заседание на БРИК и мисля, че и там ще се обсъди. На заседание на Бимстек не е обсъждано. Президента ще си дойде от това заседание сега и затова нямам информация. Няма да има война. Не мисля, че ще има война но Индия настоява да се предприемат сериозни мерки за трансграничния тероризъм. Част от тях трябва наистина да бъдат много силни. Е, ще видим как ще се работи по въпроса, но ако нямаме успех, бъдещето на САРК ще бъде доста ограничено. Мога да го кажа публично. Казвал съм го и преди, така че не е проблем. Следващия въпрос е свързан с избухването на нова война в Шри-Ланка. Не мисля, че това е възможно. Етническите войни приключиха. Много мерки трябва да предприемем за националните малцинства. Трябва да има окончателно помирение. Знаете, че изготвяме нова конституция. Парламентът е, се е събрал за учредително събрание или ще се събере. Има в момента комитет, който го организира. Сега говорим за по-нататъчното даване на правомощия на провинциалните съвети. По принцип е, партиите се споразумяха това да се случи, но сега трябва да видим по кои теми, имаме ли списък или няма да има списък, Освен становищата на министрите, имаме и доста депутати, които са били министри по-рано и които искат още повече правомощия. Така че трябва просто да текат преговорите и да видим как ще приключат те. Другия въпрос е необходимостта от Сенат, който да представлява съветите. Там имаме проблем, тъй като прибрах, прибяхме предложението за Синат, но Шиланка не е различно от вашите страни. Никой не иска допълнителни депутати, защото трябва да се плаща. Предложението беше петима члена от всяка провинция. Но казахме не, всеки провинциален съвет ще избере петима члена, които ще ги представляват в съвета – те трябва да са сред членовете на провинциалния съвет, различни от министрите. Това не са пет допълнителни поста. Някои казват пет допълнителни поста са. Не са. Не увеличаваме броя, просто трябва да им плащаме, за да пътуват до Коломбо. Две от провинциите са много близо до Коломбо, така че разходите са много ниски и общо ще бъдат 15 от трите провинции. А парламента ще избере десетима, десетина депутата. Сената ще бъде от 55 члена. Правомощията на Сената ще бъдат следните. Може да се обърне към парламента а, с моба да преразгледа законодателство. Имат същите правомощия обаче, като парламента по провинциални въпроси, т.е. законодателство, което засяга провинциите. Конституцията ще го кажем. Истинският проблем сега е свързан с презаселването. През, извинете, построяването на жилищни сгради. И тук трябва да спомена два въпроса. Къщите са разрушени и трябва да кажа, че новите жилища са чудесни. Е, заслани бяха някои пътища, бяха пътища, по които преди нямаше никаква настилка, пусна се електричество на места, където не е имало, но социалното лепило, което сближава общността, го няма. Така че трябва там да се работи, тъй като членове на семейството са починали, други са в чужбина, трети не са се върнали. Е, последните 20-30 години тези хора са се придвижвали напред-назад 3-4 пъти. Има нови поколения, които не познават дори съседите си. Тъй, че нужно е социално сцепление. Има и друг въпрос. Част от тези хора получават доходи от чужбина, от диаспората, което е чудесно. Не казваме не, но част от младите изпълнят ползват това за дрога. И това много ни притеснява. Имаме проблем с дрогата в някои части от страната, на север не, на юг само. Много хора са се изнесли от Джафна, а тези, които не са се, част от тях живеят в Коломбо. Как да ги накараме да се върнат в Джафна от Коломбо? Онези, които са се върнали от диаспората, те инвестират, но не инвестират в Джафна на други места. Така че ще направим отстъпки за Джафна, двойно по-големи от тези останалата част от страната. Економиката е изчезнала просто там. Имаме проблем с економиката. И трябва да я задвижим. Няма средства в Джафна, няма економика, няма хора. И затова се обръщаме към Европейския съюз, към САЩ, да ни помогнат да се направи един пакет за севера и за изтока. Получихме някои инвестиции, но е добре да дойдете, да погледнете. Имаме нужда от отделен пакет за Джафна. Знаете, че предишния режим е взел много кредити, ние продължаваме да ги плащаме и трябва да намерим ресурси отвън, за да може економиката на Джафна да се задвижи. А ако хората имат пари в ръцете си, те ще почнат да строят повече къщи и ще почнат да работят по-активно. Uh, така че трябва наистина да привлечем а, инвестиции в Джафна и се, отправя, се от, отправям призив към Европейски парламент, как може да ни помогнете, за да може да се приключи поне с този проблем веднъж за винаги, като съберем необходимите средства за възстановяването на Джафна. Следващият въпрос е свързан с правата на човека. Бяха зададени два конкретни въпроса. В момента обсъждаме ролята на наблюдателите в съда, особено в специалните съдилища, не при нормалните съдилища съдебни производства. Но в специалните съдилища дали може да има наблюдатели, какви права имате и какви, до какви документи могат да имат достъп. Всеки може да присъства на съдопроизводство, няма някакъв проблем, но трябва да определим какви ще са правата на тези наблюдатели и в момента се обсъжда този въпрос. Въпросът за законодателство за борба с тероризма. приехме закона за предотвратяване на тероризма копирахме британското законодателство през 1974 година, ако не се лъжа, и от тогава сме го изменяли с различни допълнително прияти регулаторни актове. Сега има председател на комисия, определен от министъра, който ще преразгледа цялото законодателство. и беше изготвена бяла книга, която ще бъде изпратена до съответната парламентарна комисия, където няма да се правят окончателни е, няма да се предлагат окончателни решения, но ще има препоръки от страна на комисията и ще бъдат направени някои коментари, включително и от наблюдателите, по препоръки на наблюдателите от ООН. Дам думата на министра на вътрешните работи. Бихме искали е, всякакви под, подкрепа да бъдете под егидата на ООН в контекста на борбата срещу туризма, тероризма. Бяха ни изпратени трима служители в В момента се изготвя бялата книга, междувременно служителите на ОНЕ вече започнаха с, с своята дейност. Междувременно комисията по надзор също започва своята дейност. По въпроса за държаните лица все още има петима задържани, но до края на октомври броят им ще бъде сведен до 0. В 41 задържания са започнали наказателно-правни производства. Производството на също 11 други задържани са били са приключили и чакаме е, решението на прокуратурата. 96 е, процеса бяха разгледани пред Върховния съд, включително и случаи, в които е имало помилване в зависимост от а, тяхната участие. Когато наш на, на власт разгледахме различните течащи процедури за няколкото можеха да хора с, с, с по-малки провинения. Имаше възможност за незабавно освобождаване, за други беше предложено помилване, след което има сред случаите на помилвания са и тези, част тези задържани 96. Някои от тях вече са прекарали в а, са били задържани по-дълго от а, колкото би била евентуалната им присъда, така че ще се опитаме да ускорим съдебните производства за възм... и да ги приключи възможно най-бързо. Министър-председателят мисля, че при посещението си в Колумбо ще можете да срещнете с представителите на ООН. По въпроса за економиката притеснени сме, защото облагите от края на гражданската война така не стигнаха до населението. В края на 2015 година че е, парите стигнаха до хората, макар че има известна инфлация. А сега работим в, кон... в економически контекст, в който а, общите доходи на държавата се равняват само на 11% от а, БВП. И това е един от сериозните ни проблеми, проблема с събирането на данъците. До 2020 година се опитваме да сведем дефицита до 5%. А, износът страда, имаме проблеми с а, търговията с Съединените щати, която се пренасочи към други държави и наши, нашите дружества, които изнасят, страдат от това. И цялостната ни економическа програма в момента е за насърчаване на тези дружества и в това отношение европейския пазар е много важен. Продължават преговорите. Е, Отменихме забраната за европейските рибо... рибари, така че имаме възможност за, за повече риболов на рибатон за европейските риболовни флоти. Целта ни е да се превърнем в център на конкурентоспособност, в сравнение с индийския, китайския пазар и пазара на Сингапур – някои от програмите, които прилагат наистина са в тази насока. Изграждаме в момента, например, шосейни пътища в един много беден регион с китайско финансиране. И развитието в този регион със сигурност ще доведе до увеличаване и на засилване на туризма в този беден, беден регион. В западните региони се опитваме да върнем индустрията. В досочен план се опитаме да подобрим и индустриалното положение в Тринкале. Опитваме се да разработим и туризма, който се превръща във все по-важен източник на економическо развитие. Преструктурирането на селското стопанство ще ни отнеме повече време. В момента цената на чая е доста ниска, но се надяваме тя да се увеличи. Но имаме нужда да преструктурираме плантациите за чай. Към момента предоставяме земя и средства на държавните служители, за да могат те да си построят собствена къща. предоставяме земя в момента. Ще сме приключили с построяването на до 30 000 жилищни сгради. Въпросът е как може да запазим плантациите за чай и как може да гарантираме за тях по-добри изкупни цени. Тоест, опитваме се да осигурим прилични доходи на хората, работещи в плантациите, въпреки ниските цени. Също така гарантираме задължително образование до 13 годишна възраст. Също така се предоставя възможност, се предоставят а, таблети на учениците и се предоставят стипендии за закупуване на лаптопи за студентите. най-важното според нас е да снабдим учителите, студен... учениците и студентите с лаптопи. Това е по-важно от стаите, учебните стаи, например. А, дават се подарен да парцели земя на дребни сълскостопански производители – Тогава, че тя няма да бъде подарен да ще, бъде, ще се върне в собственост на тези стопани. със сигурност ще има известна мобилност на работната ръка, хората ще напуснат а, а, селата. Ще има напускане на работници от страна селските региони. В момента като цяло сме независимо от гледна точка на продоволствието, но има опасност с някои региони да изпаднат в трудно положение. 40% от е, износът ни за вътрешния пазар на Европейския съюз към Обединеното кралство. Ние си притесняваме какво ще се случи след напускането на Европейския съюз от страна на Обединеното кралство. най-важните стоки, които ние изнасяме, по принцип са насочени към най-низката категория стоки, т.е. съответствие с най-низкия пазарен сегмент и се притесняваме какво ще се случи също така бихме искали да привлечем а, британските инвестиции, които ще трябва да инвестират някъде, ако излязат от вътрешния пазар. През 2013 година на разговори в Колумбо, Колумбо Имаше декларация за нуждата от по-задълбочено сътрудничество в областта на търговията и а, инвестициите. И заедно с министър-председателят на Нова Зеландия обсъждахме този въпрос. Ще трябва да обсъдим същата тема и с Обединеното кралство след задействането на член 50. Защо? Защото има ограничения Въпросът какво ще се прави с останалите държави, като Индия, Австралия, Сингапур, големите африкански държави. Така че може би не е да се изготви една комисия от експерти, които ще ни докладват до 2019 година. За какво ще се случи с тези споразумения. Няма да е лесно. В продължение дълго време Обединеното кралство се основаваше на принципи на ценностите, на търговски принципи и всеки, всички други държави работеха по свой собствен начин. Например, Австралия се отличаваше върху Китай, различно са се разработили пазарите в различните региони. Канадците, например, се опитват да договорят търговско споразумение с Европейския съюз. И а, за нас няма да е лесно да дадем бърз отговор на въпроса как ние ще се позиционираме. Ще трябва да разгледаме сериозно въпроса. Към момента гледаме за, на региона на Индийският океан. По-голямата част от държавите в региона са част от Commonwealth или са под силно влияние от страна на общността. И съм сигурна, че министър-председателят на Обединеното ще се обиди в този факт, като посети Нью Дели. Много ви благодаря, господин министър-председател, за много изчерпателните отговори на въпроса, които бяха зададени. Разбира се, много се вълнуваме от редица от тези въпроси, като например търговските споразумения. Ние се вълнуваме, разбира се, и от присъединяването на страната ви към а, общата система за преференции, плюс а, по отношение на човешките права, комитетът за наблюдение е много важен. Същото се случва в момента в Пакистан, която е част от GSP+. Така че парламента се следи отблизо темата. Надяваме се постигнатите промени да бъдат запазени, да се запази постигнатият напредък. Това, разбира се, ще бъде в интерес на всички общности в Шри-Ланка. и ние, разбира се, отдавна очаквахме подобно положително развитие. Благодаря ви, благодаря и на министра на правото и закона. Благодаря ви за подробните отговори на нашите въпроси. Благодаря ви, благодаря на гостите ни, благодаря и на госпожа Ламбърт за това, че се председателства тази част от заседанието. В заключение ви припомням, че следващото заседание ще бъде в понеделник на 24 Следващото заседание ще бъде на 7 ноември тук в Крокса. Благодаря ви.